проекта за дневен ред. Ако нямате възражения, дневният ред се приема. Както винаги, днешното ни заседание се излучва в интернет е, и разполагаме с устен превод на 23 езика на днешното ни заседание. Първата точка от дневния ред е гласуването съгласно добрите традиции, установени от председателят Бусък, ще направим първо проверка на системата. Въпросът е, искате ли да работите в комисията ИТРЕ? Like Харесва ли ви комисията ИТРЕ? The vote is open and it's closed. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Добре, системата работи. А картата ви не работи. Ами, господин председател, мисля, че картата ви може би отставите. Виждам, че цвета й е по-различен. Трябва да си, да си вземете нова карта за гласуване. Okay. We appreciate. Uh, you... Така че ще ви помоля да, вдигате, да гласувате за дигане на ръка. И ще преборим и вашия глас. И така гласуваме бюджетните изменения по общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година всички раздели. Първо ще гласуваме Амблок за възстановяване на изменението от проекто бюджета. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега продължаваме към гласуването на отделните изменения. Започваме с 50-65 и 3-50-65. За, против, въздържали се, отхвърля се. И 3-50-66 и 50-83. Идентични изменения. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение 51-68 за, Против? Въздържали се? Не видях как гласувахте социал-демократите. Зали сте? Нека да направим проверка. Изменение 50, 51-68. 51-68. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 50-49 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-50 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-64 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. На изменение 51-67. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Сега вече е, приключи. Отхвърля се. 51-65. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 50-84. За против, въздържали се, приема се. 50-97 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка на изменение 50-91. Прекратете гласуването. Приема се. 50 68 и 5093 идентични изменения. За, против, въздържали се, отхвърлят се. 5069 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5047 за, против, въздържали се, приема се. 5098 за, против, въздържали се, приема се. Петдесет седемдесет за, против, въздържали се, отхвърля се. Петдесет и едно нула три за, против, въздържали се, отхвърля се. и две за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 92 за, против, отхвърля се. 51-27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-29 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-53 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. 51 Изменение 50-53, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 51-04 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Нека да направим проверка. Изменение 51-03. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 50-13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-05 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-14 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-85 за. Против въздържали се, отхвърля се. 5106 за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Изменение 5106. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 50-71 за. Против въздържали се, отхвърля се. 50-16 за, против, въздържали се, приема се. 51-07 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-72 50-17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-08 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-73 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 50-18 за. Против. Въздържали се. Приема се. 50-86 за против, въздържали се, отхвърля се. 51.09 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51.10 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50.87 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50.19 за, против, въздържали се, приема се. 50-96 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 51-11 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 50-74 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 51-12 за. Против. Въздържали се отхвърля се. 50-20 за, против, въздържали се, приема се. 50-54 за, против, въздържали се, приема се. 51-13, не извинете, то отпада. 50-78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-75 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-22 за, против, въздържали се, приема се. 50-46 за, против, въздържали се. Не видях много ясно ръцете. От още веднъж 50-46 за, против, въздържали се, приема се. 50 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 89 и 51 30 идентични изменения заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 50-23 за, против, въздържали се, приема се. 50, 80 и 51, 31. Гласуваме ги заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. 50, 24. За, против, въздържали се, приема се. 51, 32. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51, 33. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51, 34. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51-15 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. И на изменение 51-15. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. СНД имат един глас в повече. Сега вече всичко е наред. Прекратете гласуването. Приема се. 59, 99 са, против, въздържали се. Приема се. 51, не то отпада. 50-56 за, против, въздържали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 Приема се. 51.40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51.41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51.42 за. 51.42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51.69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51.17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-44 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-77 за, против. Нека да направим проверка на изменение 51-77. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Петдесет и седемдесет и За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51-53. За. Против въздържали се. Отхвърля се 51-73 за против, въздържали се. Отхвърля се 50-58 за против, въздържали се. Приема се 51-54 за против, въздържали се. Отхвърля се 50-59 за против, въздържали се. Приема се 51 не, то отпада. 51.20 и 51.56 за против, въздържали се, приемат се. 50-90 за против, въздържали се, отхвърля се. 50-81, 51-47 и 51-80 за против, въздържали се, отхвърлят се. 5082 за. А то е идентично с 5148 и 5181 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 5149 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 5150 за. Против, въздържали се, отхвърля се. 51-51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50-61 за, против, въздържали се, приема се. 51.00 за, против, въздържали се. Не ми се стана много ясно, нека да направим проверка на изменение 51.00. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. А, един колег от зелените в повече. Може някой да се извади картата за гласуване от системата. Сега вече всичко е наред. Отхвърля се. 50, 62 и 51, 23. За. Против. Не мога да кажа. Нека да направим проверка. Изменение 5062 и 5123. Моля гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Приема се. за против въздържали се. Приема се. 51-24 за, против, въздържали се, приема се. И така минаваме към гласуването на бюротните проекти и подкупителните дейности. 51-26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-63 за, против, въздържали се, приема се. 51-58 за, против, въздържали се, приема се. 50-64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5160 за, против, въздържали се. Социал... СНД как гласувате? В такъв случай се приема. 5160. 5161 за, против, въздържали се, приема се. 5162 за, против, въздържали се, приема се. 51-57 за, против, въздържали се, приема се. 51-75 за, против, въздържали се, приема се. 51-59 за, против, въздържали се, приема се. 51-79 за, против, въздържали се, приема се. 51-71 за, против, въздържали се, приема се. 51-82 за, против, СНД как гласувате, приемат се. Нека да, искате да направим проверка. Добре. Проверка на изменение 51-82. Моля, гласувайте. Сега има един глас от НП в повече. Сега вечечко е наед. Прекратете гласуването, отхвърля се. 5077 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51-55 за, против. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 51-46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51-66 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51-74 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51-76 за. Против. Въздържали се. Приема се. И с това приключихме гласуването. Agenda, И сега преминаваме към следващата точка от дневният ни ред, а именно точка 5. Представяне на изследване на тематичен отдел А за дълбочен анализ на внедряването на 5G. if you want to take your seats. Моля би да вземете местата си, за да можем да започнем. Скъпи колеги, Uh, if you want to take your seats, please. Моля ви да вземете местата си. Uh, Ако всички сте се настанили, можем да започнем дискусията. Най-напред бих искала да приветствам с добре, дошла, добре дошли господин доктор Колин Блекман и господин Саймън Фодж. Те изготвиха проучването по искане на нашата комисия. Господ доктор Колин Блекман е директор на Comfort Associates. Той е повече от 3 години и вече е автор и консултант в областта на телекомуникационните област и регулацията в е, областта на телекомуникациите и цифровата економика. Наскоро той беше един от авторите на политика в областта на телекомуникациите и цифрови цифрова политика, регулация и управление като старши научен изследовател в CEPS. А господин Саман Форч също има 30 годишен опит в областта на информационната индустрия, особено в частност в Франция, Обединеното кралство и Италия. Той е директор на, на SCF Associate LTD, където е специализиран в економическите въздействия на новите радио и компютърни модели. Той е доктор по обработка на цифровите сигнали от университета в Съсекс. Проучването, което ще ни представят днес, разглежда по задълбочен начин възможните сравнения между състоянието на внедряването на 5G в Европейския съюз и други водещи економики, като Съединените щати, Китай, Япония, Република Южна Корея, Сингапур и Тайван. Смятам, че това е много подходящ момент да се направи това проучване, въпреки че 5G е все още не е внедрена и че има несигурност към това кога ще започнат първите възможности за употреба на тази технология. Ще започнем с, с представяне на проучването страна на нашите гости, след което ще чуем координаторите и накрая, разбира се, отново ще чуем коментарите и отговорите на двамата ни експерти. Започваме с господин Блекман. Имате думата. Uh, morning, Добро утро, госпожи и господа. Благодаря за представането. Аз се казвам Колен Блакман, а това е моя колега Саймон Фордж. Историята, свързана с 5G, е комплексна. Ние ще се опитаме да ви я представим по възможно най-простия начин. В тази кратка презентация ще направим три неща. Първо, кратко ще ви представим контекста в телекомуникационната промишленост, който касае 5G. Второ, ще а, обобщим а, а, това как изглежда Европейския съюз в сравнение с останалите конкуренти, Съединените щати, Китай, Азия. И трето, ще направим препоръки за това как през едните години може по-добре да бъде подкрепено развитието на мрежата 5G. Когато Говорим за телекомуникационната индустрия преди 5G, е, е, през последните 30-40 години, ще видим, че картината е доста стабилна. Броят на мобилните оператори е сравнително постоянен. Доставчиците на компоненти и оборудване е сравнително постоянен. Те се сливат, е, разделят се, но като цяло са постоянен брой. Също така е, инфраструктурата и услугите не са особено променливи. Тоест, картината е доста а, а, постоянна а, в продължение на 4 поколения а, мобилни мрежи. При 5G обаче има потенциал а, за много промени, големи промени и ще оставя на моя колега Саймън да ви каже защо това е така. Благодаря ви за мен. Е удоволствие и чест да бъда сред вас. Ще разгледаме промишлеността, която работи в областта на 5G и нейния маркетингов подход. Много важни са основните послания. Те са три. Първо, поколението 5G, както в много други големи проекти, и тук става дума за пари, става дума за а, печалба, за а, поддържане на промишлеността, която произвежда оборудване. Броя на мобилните оператори в момента в Европа намаля по пазарни причини, но те все още реализират големи печалби. Нито една компания не е фалирала. Наблюдаваме, че развитието се движи от производителите на оборудване много повече, отколкото е търсенето на пазара. А, и а, обикновено а, а, се подкрепят а, големите играчи, които се справят добре и някои, които не се справят толкова добре. Така че а, поколението 5G трябва да включи и правителствата, и политиката по различен начин, но за това ще говорим малко по-късно. И тук вече не говорим за компания, говорим за нации. И това, което наблюдаваме в глобален аспект е следното. ще става дума за а, економическа надпревара. Какво е състоянието на световната телекомуникационна индустрия? А, нека да погледнем сега от страната на производството на оборудване и а, подготовка, а, екипировка. А, LTE, LTE А за това оборудване са получени пари и те са изразходване. Сега обаче навлиза конкуренция от Китай в лицето на Huawei, които работят при изгодни условия, предлагат много ниски цени, защото получават подкрепа от правителството и финансиране. Така че по някакъв начин новото оборудване трябва да бъде продадено на пазара. Пазара иска ново оборудване и 5G отговаря на тази а, а, потребност. Времето обаче не е добро за операторите. В момента те няма достатъчно средства за инвестиции. Банките все още не разбират 5G и не е, отпускат средства банките също така не разбират дали 5 ЕИК е сигурна инвестиция. а, инвеститорите а, а, също не разбират 5G и не виждат каква е, е финансово-економическата полза а, за а, тях. Бизнесът с интернет на. А, нещата се извършва в големи индустриални мрежи. Извършихме проучване в Азия и зададохме въпрос, бихте ли си купили оборудване за 5G и отговорите не бяха изпълнени с ентусиазъм. Така че производството е индустриализирано, произважда се коли, оборудване и така нататък. И е така, защото ние вече използваме добре установени ефтини мрежи. 5G мрежата още не е завършена, не знаем колко ще струва и е, така нататък има препятствия. Промишлеността не проявява доверие, не е склонна да сключи дългосрочни договори и някои от най-големите оператори в Европа ще се нуждаят от служители с нови компетентности, с нови умения, ако искат да навлязат на този пазар. Ако трябва да обобщим, ще кажем, че операторите не разполагат достатъчно средства за да инвестират в новото поколение. За целта тук трябва да се включат правителствата, когато става дума за инвестиции. Е, за съжаление, е, имаме, ситуацията е такава, че може да се общи с omnignotum pro magnifico, т.е. колкото по-голямо е всеобщото невежество, толкова, толкова по-объркващо е предлагането. Но всяка е, е, една нация, която казва, ние сме цифрова нация, елата, инвестирайте е, при нас, трябва да работи с подкрепата на е, правителството. Е, тоест, те трябва да привлекат инвестиции, например, в електрически автомобили, производство на а, а, батерии. Така че е, правителствата предпочитат да е, инвестират в други е, технологии, с които да демонстрират, че те са технически неправилни, не толкова в 5G. Така че е много трудно да се, тази голяма експанзия да стане бързо. китайците сключват сделки за 15 години и частотите са нови. Тези технологии вече съществуват от доста време, но никога не са използвани в областта на мобилните комуникации, използвани са в други previous generations. Предишното поколение, технологията от предишното поколение, аз много съм работил по 3G, на това поколение му трябваха около 7 години, за да заработи. Технически 5G беше представена преди около 15 години. Това, което искаме да кажем е, че има два бизнес модела. Два бизнес модела, за които говорим. Първо, 5G мрежата като заместител на сегашната технология. Това е по-прости бизнес а, а, модел. А, дали хората го искат? Дали ще има разлика по отношение на скоростта? Това е по-различна технология, която работи на по-високи частоти чистоти, използвам много по-малки клетки, малко разстояние 10-100 пъти повече клетки на квадратен километър. Другия модел, по-трудния, е свързан с интернет на нещата. В много области може да се приложи тази технология тук и ще видим на къде ще тръгнат нещата. Кои са глобалните играчи, каква е тяхната позиция. И сега, тук трябва да започнем да мислим в категорията на а, държави. Какво наблюдаваме? Имаме различни видове държави. Имаме нации производителки, които са съсредоточени да, съсредоточени да печелят глобално с помощта на тази технология. Имаме държави, които купуват тези технологии, т.е. нации купувачи и такива, които правят и двете. И произвеждат, и потребяват, като Китай, Япония, Южна Корея е производител Интересно е, ако видите топ 3, е, спектъра, който е доста скъп в Китай, той е даден на три големи оператори, в Япония, догоре по същия начин, Съединените щати, те не са кой знае колко напред, въпреки че претендират Европейски е, съюз всъщност е доста напред е, в производството на оборудване, повече отколкото потреблят. Тайван също е, присъства производство на полупроводници в Тайван, което е много важно за технологията. TSMC е а, тайванска а, е, фирма, основополагаща за таванската економика. Останалата е, част от света е потребител на технологията. Така че движителите сили за вземане на политически и економически решения се състоят от три компонента. Първо, натиска от страна на произвеждащата индустрия. На второ място индустриалната политика на правителствата. И трето, приемането на новата технология, инвестициите за нея от страна на а, а, а, операторите. Виждаме производствения модел на Азия. При този модел движещата сила са правителствата, те са движещата сила на а, индустриалната политика, част от която е 5G. Можем да видим как Корея управлява своите е, е, иновации. Беше много интересно как се премина от 3G към е, LTE беше много интересно да се наблюдава как се управлява този процес. Голяма беше подкрепата за операторите с средства на денокопаците. В Съединените щати модела е друг. Производителите и операторите движат правителство. Европейския модел производителите и правителствата са движещата сила. Така че в момента в Европа има голямо движение на пазара по отношение на 5G. Но е ясно, че това е глобална технология. Тя в крайна сметка ще се наложи. Тя е доста по-сложна от това, което сме виждали до сега. В нея има много пари. Ние твърдим, че в краткосрочен план 5G ще бъде допълваща технология, наред с а, а, останалите. Разходите ще бъдат високи в дългосрочен а, план и мисля, че трябва да действаме според този а, план. А, технологията 5G ще положи основата за бъдещото а, развитие. Така че трябва да се направят инвестиции в научно-развойна дейност. Петте а, извода презентация от новите дрехи на царя. Ето ги новите дрехи на царя. Петте извода са следните. Бизнес моделите са неясни а и, и са свързани с високи а, рискове техническите предизвикателства са много по-големи, отколкото при предишните поколения. Търсенето на пазара е неясно. Все още е неясно кой ще инвестира, кой ще плати и за какви услуги. и все още не е ясно дали това са новите дрехи на царя или има нещо повече. Аз мятам, че има нещо повече. И препоръките, които правим, са следните. Да се провеждат изследвания, дългосрочни изследвания в областта на технологията, да се проучи в подробности бизнес модела. Това е основополагащо. Основният проблем на бизнес моделите е, че разходите са твърде високи, те са скъпи. Така че това е технология, която ще бъде свързана с много разходи, понеже е сложна. Също така трябва да има политика в подкрепа на мрежата 5G, насърчаване на инвестициите, назначаване на споделянето на инфраструктурата и на услугите. И ние се надяваме, че ще, е, ще бъдат положени координирани усилия, примерно да има споразумение за територията на целия Европейски е, съюз и всички държави членки. Благодаря ви. Много благодаря и на двама ви. Беше много интересна презентацията ви. Колеги, малко закъсняваме, така че ще се наложи да ограничавам времето за изказване. Започваме с координаторите или техните заместници. Госпожа Карвайо, всеки от вас разполага с по две минути. Госпожа Карвайо, имате думата. Много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за много интересното проучване. Най-напред държа да отбележа колко е важна технологията 5G за Европейския съюз и за способността на европейската економика. Много е важно Европа да играе е, водата, ролята на лидер на световно равнище. Имам два въпроса. В проучването си казвате, че размерът на пазарът от ключово значение. На този етап стандартизацията все още не е приключила. Ето защо е много важно да направим всичко възможно, за да гарантираме, че вътрешният пазар тук в Европа е достатъчно силен и стабилен и че няма разпокъсаност на пазара. И бях много изненадана, че това не беше сред основните препоръки във вашето поручване. Вторият ми въпрос е отчасти свързан с първия. Въпросът е за отношенията ни с Съединените щати и с Китай. Знаете, че отделните държави членки имат отделни различни подходи към тези две държави и особено към Китай. Според вас това как ще се отрази на разработването на този силен вътрешен пазар? Може ли да доведе до още по-голяма разпокъсаност? Какво е мнението ви за стратегиите за, те, за отношението ни към тези трети страни, които са лидери по, е, по отношение на тази технология. Какво трябва да, какъв трябва да бъде подходен като Европейски съюз? Благодаря ви. И аз ви благодаря. Господин Ника. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за изложението. В началото на изказването си споменахте, че липсва стандартизация. Въпросът ми е как може да се разгърне мрежа за милиони, дори милиарди евро или долари, без да има стандартизация и спецификации. В момента в голям брой държави текат тръгъчни процедури за спектъра, но как точно, какъв точно спектър се, се продава в рамките на тези обществени процедури, при положение, че не е ясно коя е подходяща технология за разработване на тази мрежа. И на второ място, смятате ли, че има истински европейски подход към темата? В нашата комисия през миналият мандат направихме много големи усилия да не се повтарят грешките от разгръщането на технологията 4G. Казахме, че трябва да започнем още сега с технологичните стандарти да насочи държавите членки да проведат нужните тръжни процедурите и нататък. Така че как си представяте, къде виждате нашето място в тази надпревара? Какво се... Докъде сме стигнали тук в Европейския съюз? И третият ми въпрос. Смятате ли, че тази липса на апетит на пазара за разгръщането на мрежата 5G се дължи на факта, че на хората не им е ясно как ще се използват тези средства. Основният въпрос, който всички задаваме, е защо имаме нужда от технологията 5G. И може би липсата на отговор на този въпрос е като основните проблеми, които обяснява за тази липса на апетит, апетит извинете, за финансиране на технологиите. И не казахте нищо за Huawei. Смятате ли, че трябва да има отделна регулаторна рамка за Huawei или трябва да има обща регулаторна рамка за всички доставчици? Мисля, че това е важен въпрос за нас тук в комисията ИТРЕ. Още веднъж много ви благодаря за презентацията. Благодаря ви, госпожа Длабаева. Колегата Флего има няколко въпроса. Господин Флего. Прия свега на яко занимливо презентации. Благодаря за тази презентация, която беше изключително интересна. Възползвахме се от нея и трябва да кажа, че като лице, което се интересува, председателката прекъсва. Моля, чакайте една секунда. Професора трябва да си сложи слушалките. Okay, Моля, продължете. Е, имам известен опит, бях в Китай, видях е, седалището, видях е, как китайското правителство насърчава предприятията в областта на научно-изследователската дейност. И мисля, че тази технология е изключително важна и разбира се, Европа няма да може да бъде лидер, но все пак трябва да постигне много повече в развойната дейност за да не може другите да имат монопол. Но бих искал да зная сега и за следващите поколения, когато говорим за различни клетки и така нататък, винаги възникват едни и същи въпроси, както здравето. Дали има опасност, що се отнася до оборудването, усилвателите, предавателите, различните клетки и така нататък – и е, как стои въпроса с маркетинга, маркетинга за който се говори непрекъснато? Благодаря. For the Greens, Mr. Buchner. Господин Бухнер от името на зелените. Извинете, просто не разбрах името си. Първо, а, искам да кажа, че а, търговските интереси а, са водещи. Искам да цитирам един депутат от 2014 година в германския Бундестаг. Искате информация за всичко, е казал той. Това е тоталитарен подход, който се наблюдава само а, а, при диктатурите. Събират се данни на всички 7 милиарда души на нашата планета. И това е възможно само с 5G. Така че тук става дума за предимно търговски интерес, гигантски търговски е, интерес. Това не бива да се подценява. Не бива да се подценява, че търговския интерес, е, печалбата многократно ще надхвърли инвестициите. А, и тук става дума за голямо политическо влияние, за голям тър във връзка с големия търговски е, интерес. Това, което в поручването изобщо не се взима е, предвид, е, са вредите за здравето. До, до, е, днес са известни вече два начина, по които 5G вреди на човешкото здраве. То, и това ми липсваше в представенето. 5G вече причинява е, проблеми с здравето и това е един аспект, който в никакъв случай не бива да бъде е, пренебрегван. Също така в доклада ми липсват альтернативите, когато се преминава при още по-високи частоти. Благодаря ви. Thank you very much, Mr. Borkia. Благодаря ви, господин Боккия. Президента, грация на al professore per l'eccellente, molto chiara presentazione. Eh, sia il collega Flego che il collega Buchner hanno in parte coperto quella che voleva essere la mia domanda. è innegabile che a livello di opinione pubblica ci siano delle... Е, има много притеснение, що се отнася до резултатите, отражението върху здравето на всички тези технологии. Професорът е имал възможност да измисли някаква, някакво решение. Бяха започнати някои проучвания по тази тема и бяха представени някои въпроси пред Европейската комисия. Един втори въпрос, който касае темата с а, тази цифрова зависимост, що се отнася до детството, до младите хора. Проучването ще е, обхване и темата за тази цифрова независимост по специфичен начин, особено що се отнася до младите хора, до децата, за което много благодаря. Thank you very much. Краснодебски. Благодаря, господин Краснодебски има думата. Я имам два питания. и Едно питание. Благодаря много. Аз имам два въпроса. Най-напред има нещо, което беше един въпрос, който беше повдигнат. Става дума за това, че мрежата 5G ще бъде по по-гъста, ще има много повече антени. Няма ли това да има някакво отражение върху електромагнитните вълни и изобщо как стои въпроса с стандартите? В Польша тези правила са много по-строги, отколкото в други държави. И това също се съпътства и с приемането от обществото на всичко това. И втори въпрос, свързан с сигурността. Полското правителство току-що подписа една декларация, съвместна декларация с Съединените щати, която е свързана с международните проблеми, които вие упоменахте. Как може да се гарантира, че тази мрежа ще бъде сигурна? Вие говорихте за международната конкуренция и ние знаем също, че има и притеснения, които бяха всъщност засегнати в презентацията. Става дума за дейностите на китайските предприятия и как може да бъдем сигурни, че тази технология ще бъде разпространена по безопасен начин. Благодаря. Благодаря ви. Който иска да вземе думата? тъй като приключваме с списъка на ораторите. Добре. Разполагате с по една минута време с изказване. Госпожа Дълкастил има думата. Много ви благодаря. Мисля, че изложението ви беше отлично. Имаме нужда от подобни получвания. Когато говорим за 5G, сме изправени пред а, някакъв вид чудовище, което непрестанно си хапа само опашката. Всеки път, като разрешим някакъв проблем, се появи някакъв друг. Непрестанно. Така че отвъд а, проблемите, свързани с въздействието върху здравето и други подобни, има и различни други проблеми, свързани с инфраструктурата, например. в кодекса за електронните телекомуникации има различни разпоредби за разпределението на телекомуникационния спектър, но от това, това, което ни казахте към момента, имаме нужда от няколко мерки, които би трябвало да се вземат на европейско равнище, в бързо време, в скорошно време и каква, какви според вас са, са тези най-важни аспекти? Дали са финансирането, инфраструктурата или кое е най-важното в момента? Защото ние тук сме в Европейски парламент и имаме нужда от такъв европейски подход. мадам Компуланатри? Госпожа Компуланатри. Благодаря ви. Много беше интересно проучването. Беше по-скептично от това, което съм свикнала да чувам тук в парламента. Така че можем да започнем дебата с това. Започнахте много скептично с косването си, но в крайна сметка в препоръките си ни казвате да продължим с проекта, ако правилно съм ви разправила. През последните пет години аз самата участвах в изготвянето на законодателството и се убедихме, че при разгръщането в кои аспекти в, в областта, областта, когато успяхме всъщност бързо да разгърнем 4G, е, цялата е, цифрова структура се създаде много по-бързо и е, предимствата бяха на наша страна. Така че е много важно да не сме в позицията само на да не сме само потребители. Важно е да се опитаме да привлечем разгръщането от технологиите тук. Така че искам да имам цялостната картина. За мен тук преди всичко имаме нужда да сгънем инфраструктурата, за да гарантираме, че иновациите и екосистемите няма да се създават някъде другаде и ние няма да сме принудени да бъдем само регион потребител доколкото разбирам, логическата последица ще бъде пост... постоянни инвестиции в мрежата, т.е. в инфраструктурата и така 5G ще дойдат а, автоматично. В противен случай се закъснява първо с 4G, оттам нататък автоматично се закъснява и с 5G технологиите. Благодаря ви, но си им пита Райнен. Dear Chair, if you allow it, I would like to use my own language, господин Пекарайнен. Господин председател, с ваше позволение ще се изкажа на родният си език финландски. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat alustajat mielenkiintoisesta alustuksesta. Дами и господа, господа говорители, беше много интересно това, което разбрах, че 5G всъщност на практика се изразява в това, че е, базите, антените, всъщност сигналът отива не отива толкова далече, колкото 4G. В Европа има доста слабо населени места. Добре, как е, стои въпроса с инфраструктурата? Ако желаем да запазим Европа, своята позиция на пионер в областта на цифровите технологии, какви са предизвикателствата, с които трябва да се справим, какво трябва да се направи в е, областта на 5G за слабо населените области. Дали става дума за големи инвестиции, за изготвяне на тези инфраструктури или пък вие не виждате никакъв проблем, никакви предизвикателства в това отношение. Благодаря. Благодаря накрая думата има Паулос. I'm sorry. Thank you very much. Много ви благодаря за интересните аспекти, които сте разгледали в получването си. На мен обаче ми в липсва един важен аспект, а това е устойчивостта. Разбирам преди, че цялостната ни цел би трябвало да бъде прехода към неутрална по, на, по отношение на въглеродния диоксид економика и това трябва да стане възможно най-бързо. Така че се питам, има ли някакви проучвания свързани с суровините за разгръщане на цялостната мрежа на 5G в цяла Европа, т.е. суровините нужни за изграждането и поддържането на инфраструктурата в продължение на десетилетия. И ако има такива получвания, те как се вписват с целта ни за въргална неутралност? Благодаря ви. Аз ви благодаря, скъпи колеги. Никой друг не иска думата. Ами, вие си преценете кой е първи да вземе думата. Господин Блекман. Благодаря на всички ви за интересът проявен към нашето проучване. Благодаря ви и за въпросите, които обхващат много широка палитра. Ще отговоря някои от тях и ще дам думата на Саймън, за да отговоря тези, които аз не мога да отговоря. Няма да им отговоря, няма да отговоря подред, но въпрос, на който все още не сме дадели отговор е каква е целта на 5G. И много от отговорите, които шопвате да чуете, са пряко свързани с този отговор. Както вече казах, индустрията търси нови източници на приходи и настоява за, раз, за внедряването на тази технология, но не е много ясно каква е точно тази технология. Тя е много по-сложна от предишните, много технически аспекти още е, не са доизгладени. В момента започват първите тестове, но смятаме, че това не е технология, с която, технологията не бива да се прибързва. Не забравяйте това, което ние казахме и проявете малко повече резерви към това, за което се настоява със сигурност ще има известни облаги от тази технология и не ни е много ясно какви ще са точно към момента. Но все още сме на етапа на научно-изследователската дейност, а междувременно апарат Другите ни казват, а ние започваме да внедряваме 5G. Ами не, това не е 5G, който се внедрява в момента. Това е по-скоро 4G и половина, които ни представят като 5G. Така че няма нужда от спешни действия. Трябва да се случим върху изследователската дейност и да се замислим много внимателно каква е целта на тази технология, а не просто да пръскаме пари за начинание, без да знаем какви се, каква е основната му цел. Това е основанието ни послание. Така че ние сме скептично настроени, но не смятаме, че а, трябва изобщо да се пренебрегва тази идея. Смятаме, че трябва да се изследва, да се обмисли и да се гледа дългосрочно на тази технология. Това е основното ни послание. Мнозина от вас споменах евентуални проблеми, свързани с здравето. В краткия си доклад споменаваме темата в известна степен, въпреки че темата е много-много сложна и всъщност ще дам думата на Саймън, който ще ви каже малко повече за връзката с общественото здраве. Работим и по друг проект по искане на Европейската комисия и той е свързан с регулирането на технологиите на, на дреб го започнат те да се разгръщат и какви ще бъдат последиците за общественото здраве. Какво друго мога да ви кажа? Семан, предавам ти щафетата. Okay, well, Uh, thank you very much for, for that, Colin. Um, what I want... Благодаря ви за всички въпроси. Имаше много въпроси, свързани с международните отношения. Тук говорим за следващото поколение на една технология, която ще е много важна за целия свят. И не, първо, първо, първата ми реакция, когато видях плановете в, за 5G, беше, че ако искам да постигна тази технология, няма да започна там, откъдето започваме. Много високите чистоти като предложение мен доста ме притесняват. И ми се струва, че много от работещите по надяването на 5G също ги притеснява, защото те работят с много по-низки частоти, тъй наречените средни за спектъра т.е. от частотата от 1 ГГц, няма да влизам в подробности, но ще трябва доста инфраструктура за целта. А, високите частоти са предназначени за гъстонаселените градски региони. И въпросът на депутатът от Финландия беше много уместен. Тоест, разглеждаме една технология, която е доста едностранна към момента и затова имаме нужда доста повече научно-изследователска дейност. Дали не е по-добре да има средночастотно излъчване, за да покрием по-рядко населените райони и каква ще бъде цената на всичко това. За отговорното си въпрос ни трябва повече научно-изследователска дейност. И тук стигна до въпросва за общественото здраве много по-различни са антените, които се предлагат за 5G, в сравнение с антените, които на светлини, които излучват във всички посоки. Тук говорим за антени, които ще излучват не само в времето, но и в пространството, т.е. ще има лъч. И за да може този лъч, особено високочастотен, да се движи на високи разстояния и се може, все още да може да бъде разбираем, трябва да бъде доста по-концентриран лъч и затова има и притеснения в областта на общественото здраве. Въпросът е какво реално се случва. Колкото по-високо се, качва, се, се качим в а, чистотите, намалява а, натиска върху човешкото тяло, така че всъщност се предполага, че последиците са по-низки. Но ако а, се предвижда цялостно по-разширено разгръщане ще имаме два проблема. Един ще бъде с антената, която се е, излъчва, но от друга страна ще има и е, излъчването от е, апарата, т.е. от мобилният телефон, което е много, към момента поне е много по-наситено излъчване. Така че ако с 5G успеем да го намалим, това ще бъде голямо предимство но още не, не е ясно как точно на точно технология се предвижда. И ако се запитате какво точно значи скептицизъм, това означава, че трябва да се поработи доста повече по темата. Това казваме и ние. Смятаме, че трябва да разгледаме много по-внимателно тази технология в лабораторни условия и после прилагането и на практика, защото имаме нужда от замервания в реални условия, а не замервания в лабораторни условия. Трябва да видим какви са последиците за хората. И тук стигаме до въпросът кой печели и кой губи в съревнованието за 5G. И този въпрос ни беше зададен по различни начини от редица от вас и какви са взаимоотношените ни с останалата част от света. Ако погледнете, погледнете къде са патентите в тази област, Европа е, взема водещото място номер едно по отношение на патентите е Nokia, но по отношение на патентите от страна на, на операторите е Huawei. и ZTE. Е. Така че, какво се случва всъщност? Ами, има хора, които само купуват патентите, наречените патентни тролове, които а, после а, създават а, а, портфейли от а, патенти. Това, което ви трябва са стандартните а, патенти, защото без тези стандартни патенти няма как да внедрите технологиите 5G. Целта на тези компании е да контролират патентите. Разбира се, тече и а, страшна правна проба с Европейската комисия в момента за начина по който могат да се използват тези патенти и дали патентите изобщо могат да дали тяхната употреба по този начин може да бъде оправдана. Така че, когато говорим за 5G, говорим преди всичко за война на патентите. И ако погледнете по-внимателно кой печели и кой губи на световно равнище, не губим Ериксън е на пето или шесто място по броя на получените патенти. Американците са някъде по средата. Samsung също е сред първите, тъй като Samsung се справя много добре с управлението на иновациите чрез патенти. Така че не смятаме, че Европа по някакъв начин изостава. Но другият въпрос и свързани с него под въпрос с който никой не иска да говори, огромният невидим слон или носорог или каквото там си искате, е какви трябва да бъдат взаимоотношенията ни за бъдеще с Китай и с Америка. На няколко пъти споменахте Huawei. Обсъдихме темата в влака на път за тук. първоначалната ми идея, която Колин е, в, с а, м- <laughs> типичната си мъдрост е каза, че най-добре е да не правя коментари, но пък аз ще си позволя да направя един коментар. Това, което не виждате е а, компания, виждате правителството зад компанията. Така че въпросът е на кого се доверявате, на кои правителства се доверявате. Това е най-важният въпрос. Ако не им вярвате, тогава трябва да се разработи европейската технология. За съжаление, това, което се, ще се случи в моята собствена страна днес и утре, е от много голямо значение. Защото всъщност имаме доста какво да предложим и се надявам, че ще предложим, но за целта ни трябва европейско финансиране. но опитвам се да ви уверя, че не изоставаме в Европа в някои отношения, дори сме водеща работа или поне сме равни на всеки друг по света. Трябва да продължаваме да, да инвестираме в научно-изследователската дейност и се извинявам, ако не успях да отговоря на всичките ви въпроси. Много ви благодаря за присъствието днес сред нас и за участието убедихте е, в, е, на входа на залата. Може да се добиете с копия на доклада. Благодаря ви за присъствието. Okay. Our... Минаваме на следващата точка от дневния род. размяна на мнение с а, а, генералния директор Ерик Паке а, по въпросите на стратегическото а, планиране и процеса на това стратегическо планиране на Хоризонт Европа. Okay, let's start the discussion. Да продължим дебата. Ще разменим мнение с генерален директор Ерик Паке за процеса на стратегическо планиране на Хоризонт Европа. Благодаря ви, господин Паке, за това, че дойдохте. Докладчиците в нашата комисия по този въпрос са е господин Елер и господин Ника. За нас Хоризонт Европа е, е една от най-важните програми, финансирани от Европейския съюз. Ние винаги сме имали големи амбиции, голям интерес към този към тази програма. За това постигнахме частично споразумение преди изборите и споразумението предвижда комисията да разменя подробно мнение с Европейския съюз за процеса на стратегическо планиране и точно за това сме ви поканили. Сега ще ви дам думата да представите последното направено от комисията, това, което е свършила комисията от изборите до тук, след което моите колеги ще имат възможност да ви зададат въпроси. Първо, вие имате думата, заповядайте. Госпожо председател, благодаря ви. За мен е удоволствие и чест да говоря пред комисията ИТРЕ от името на Карлос Мойдаш, който а, а, би искал сам да разговаря с вас, но няма възможност. Наистина сътрудничеството между нашите институции е забележително и то ни позволи да се споразумеем на толкова ранен етап с подкрепата на господин Елер и господин Ника. Това е много важно, защото а, се очакваше от научната общност и всички заинтересовани в Европа, но и защото е важно за подготовката на хоризонта Европа. Новата програма ще изисква и по-различна подготовка, отколкото предишната. За това е, е, беше много важно, че изключихме споразумение толкова важен етап, за да можем да продължим да работим. Програмата е а, амбициозна и ние се надяваме тя да получи, получи съответния амбициозен бюджет. Парламента е дори по-амбициозен от Европейската комисия. Няма да говоря за програмата по принцип, въпреки че за някой от вас текстът е нов, но това не е нашата цел днес. А, ние сме готови, ако а, колегите се интересуват, да проведем и по-задълбочена дискусия. Правният текст е доста амбициозен, доста комплексен. Но когато ви разкажа за това как върви стратегическото планиране, мисля, че ще придобиете достатъчно добро впечатление за това какво, за какво се споразумяхме през април. От април насам ние започнахме активна подготовка на хоризонта Европа и по-специално започнахме работа по изработка на стратегическия план. Това е нова стъпка в Хоризонта Европа, важна стъпка между а, правната рамка и работните програми. Днешната програма на Хоризонт Европа няма стратегически план, защото а, програмата е доста детайлирана сама по себе си е, и тогава, през 2014 година, минахме направо от правната рамка към работните е, програми. Избора на съзаконодателя а, е, а, е един доста, една доста по-широко отворена правна рамка, за да може научно-изследователската развойна дейност да се извършва на не толкова фрагментирано, а по-хоризонтално, с повече сътрудничество, да бъде повече гъвкава. И точно за тази цел е необходимо а, и допълнителното стратегическо планиране, което тече в момента. и е, комисията и парламента се споразумяха, госпожо председател, парламента да бъде тясно обвързан в тази работа. Стратегическия план а, вече е готов като първи проект и беше подложен на обществено обсъждане преди лятната а, вакансия. Депутатите имаха възможност да се запознаят с него. Общественото обсъждане все още тече. Ще бъде отворено до края на септември. Края на септември, 24-25 26 организираме дни на науката и научните изследвания в Брюксел. Благодарим ви за вашето присъствие, за активното участие. По време на тези дни ще обсъдим стратегическия план. Стратегическия план ще бъде обсъден с държавите членки, с парламента, но ще трябва да бъде обсъден и доста по подробно, в детайли с заинтересованите страни в Европа. Дните на науката и научните изследвания ще се съсредоточат върху този план. Ще, в обсъждането ще участват и националните администрации, за да могат да се привлекат всички заинтересовани страни и да се обсъдят всички приоритети на програмата. За това сложи стратегическия план. Така, че всички ще участват в определенето на приоритетите двата за законодателя и заинтересованите страни. Това ще стане по време на трите дни на науката и научните изследвания, които се организират в Брюксел. Обикновено работим с заинтересованите страни в рамките на експертни групи. Този път обаче ни решихме да не работим с експертни групи, а да отворим а, формата а, и наистина получихме огромен брой а, отговори. Имаме огромен брой записали се за участие в дните. Стратегическия план ще обхваща първата фаза, първите 3-4 години на хоризонт Европа. Стратегическия план няма да има за цел да определи всички подробности, а по-скоро да свържи целите а, и приоритетите на програмата с европейските приоритети, а, на които всъщност служи научната и развойната а, дейност. Така че стратегическия план няма да се занимава с подробностите, тъй като искаме да оставим максимална гъвкавост на нашите учени, на нашите малки и средни предприятия, на нашата промишленост, да а, ни кажат какви а, е, биха били техните предложения в рамките на тази програма. След а, а, дъните на научната и развойната дейност ще изменим съответно а, документа. А, през 2020 година нещата ще бъдат формализирани в акта за а, изпълнение, който ще бъде прият в процедура по комитология. Това Тази обща рамка ще ни позволи да постигнем напредък по отношение на две е, много, два много важни аспекта. Мисията от една страна и партньорството от друга страна. Те също са част от стратегическото планиране. Двете са залегнали в документа за да се гарантира, че мисиите и партньорствата ще служат на общите цели на програмата. Вие, госпожо председател, знаете, че на 30 юли комисията определи пет е, борда за мисиите, за да определят те целите на мисиите. Едната е чисти океани, чиста вода, мисия свърза за а, рака, а, мисия чисти почви и храни. А, мисия градове, въглеродно неутрални е, градове и мисия адаптирана към климатичните изменения. Това са пете мисии, е, по които работят Комисията, съвета и парламента. Е, това са новостите по отношение на програмата. Тези мисии, това е една от амбициите на Карлос, Карлош Майдаш, тези мисии служат за това да гарантират, че процесът ще бъде отворен отговорен и ще има връзка с гражданите. Надяваме се, че бордовете ще имат възможност да пътуват и страните членки а, и да разговарят а, с тях и техните парламенти за да може научните изследванията да работят за изпълнението на определени цели, важни за европейските граждани. Това е политическото измерение на мисиите. Второто измерение е да се свърже науката с политиката. Мисиите е, служат за организиране на резултатите от научните изследвания, така че да има полза за обществото. Да вземем за пример мисията за рака. Един холандски професор миналата година, като обсъждане, ми каза, да, вие, вие сте прав, защото а, моите изследвания не служат на пациентите, те служат на болниците, на лекарите и така нататък. И точно за това служат а, а, мисиите, да се а, намери. Е, Точната, точната цел, дали ще бъде превенция, дали ще бъде нещо друго. А, и се надяваме в началото на следващата година бордовете да изработят цели на мисиите, за да може да се работи в подкрепа на тези цели и тези цели да залегнат в политиката и по този начин да повлияем на това, което става в обществото. По този начин смятаме да направим връзка с гражданите и да гарантираме резултатите за обществото. Много се надявам тези мисии да бъдат добри, интересни, така че да има и ресурси от страните членки. Второто много важно измерение е партньорството. Изключително важно за, за законодателя, защото цел, една от целите на комисията е да създадем междуинституционални партньорства. Ние работим по 12 такива партньорства. Те са дадени в анекса към документа за стратегическото планиране. Направили сме оценка на въздействието. Вече знаем каква е полза от тези партньорства. Така че този процес също е вход и всички резултати са на нашата страница. Трябва да се извърши оценка на въздействието на всички партньорства. Това ще стане в тясно сътрудничество с заинтересованите страни и в рамките на обществени обсъждания, така че, така, че да подготвим това, което трябва да направим до 2020 година. Документа по стратегическото планиране, по него се работи, работата тече. И за да не отнема твърде много време, ще кажа няколко думи за начина по който възнамеряваме да работим с вас. Има декларация за очакванията, размениха се писма между предишния председател Бузък и комисаря Младаш. Работим също така в рамките между институционалното споразумение за по-добро законодателство. Това ни е а, а, рамката. Но комисията, комисария и служителите а, са твърдо решени да работят в много тясно сътрудничество с комисията ИТРЕ. Упражнението е изключително, изключително комплексно, обхващат се много а, политики, защото ние се опитваме да свържем научно-изследователската и развойната дейност с, а, с политиката а, и резултата ще бъде а, ценен. Документите, които сме изработили, са, са на разположението на комисията ИТРА и на държавите членки. Получихте ги преди началото на лятото. Добре дошли сте на всяка една среща, за да обсъждаме нещата по същество. В предишния парламент имаше работна група, която работеше много ефективно. Ако парламентът реши да продължи да работи по тази формула, ние ще сме. Ние ще участваме в нея. Ще се погрежим за това вие да бъдете надлежно информирани и ако имате нужда допълнително сътрудничество, ще го организираме. Края на септември, както казах, ще се проведат дните на научните изследвания. Една част от вас ще участват в програмата. Много се преди началото на лятото ви изпратихме програма, за да си запазите датите. Сега ще получите официална а, а, покана. А, и по време на дъните ще имаме много възможности да започнем конкретно сътрудничество с парламента, така че да предвижим напред стратегическия план и той да е готов за следващата година. Знам, че ще имате много въпроси, защото не говорих за съвета по сътрудничеството, по иновациите и много ще се радвам да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин генерален директор. Колеги, моля ви да спазвате отреденото ви време за изказване, тъй като малко закъсняваме. Завършваме с докладчиците, а именно господин Ника и господин Елер, но господин Елер днес ще бъде заместен от госпожа Карвайо. След това ще изслушаме координаторите, така че може би господин Ника Ника и госпожа Карвайо ще използват първото си изказване и изказването си като координатори, след което останете координатори или техните заместници ще могат да зададат своите въпроси, с които ще пристъпим към процедурата по спонтанни изказвания. Господин Ника, имате общо 6 минути. Много ви благодаря, госпожо председател. Господин генерален директор, благодаря ви за присъствието и за изчерпателното изложение. Най-напред бих искал да ви благодаря за многото нощи, които прекарахме заедно с аз самият и докладчите в сянка от останалите политически групи и смятам, че крайният усъд, който постигнахме, беше много добър беше удоволствие да се работи с комисията. Много трудно се работеше с съвета, но в крайна сметка е, най-важното е крайният резултат. И ние, представителите на всички политически групи в Европейския парламент, е, в крайна сметка бяхме много доволни, тъй като беше чут гласа на всички заинтересовани страни на университетите и следователските центрове. И окончателният резултат е отличен. Така че още веднъж е, много ви благодаря и на вас, и на колегите. Мнозина от тях все още са тук и са готови да продължат работа до довършването на проекта Хоризонт Европа тази, тази програма е много важна и сме наясно с това колко са големи очакванията на всички заинтересовани страни. Така че благодаря ви. знам, че също така, че работихте много усилено през лятото, успяхте да приключите голяма част от мисиите и от стратегическия план. Надявам се, че и вие, и вашия отдел, и, и целият екип на господин Моеда ще ни подкрепят в усилията ни да защитим общия бюджет, за който ни настояваме и също така да ни подкрепите в нелесното определяне на отношенията с международните партньори в контекста на Брексит. Надяваме се да се стигне до Брексит, но никой не знае какво ще се случи. Имам няколко въпроса към вас, господин генерален директор. Как Европейската комисия организира своята работа по отношение на МФР и по-конкретно какви са сроковете за мисиите и партньорствата? Може ли ни кажете малко повече за процеса за изготвяне на партньорствата? Още един въпрос. Европейската комисия прави ли нещо конкретно по отношение на полезните взаимодействия? Спомните си, може би, че една от основните теми, обсъждани по време на нашите дискусиите, е да започне процеса за по-добро организиране на Хоризонт Европа. Спомните си, на времето споменахме, че в държавите членка, но мнозина от потенциалните бенефициери не знаят как могат да вземат участие в Хоризонт Европа, като си имат предвид проблемите с Хоризонт 2020. Тогава ни казахте, че сте готови да предоставите техническата си подкрепа с организиране на конференции и семинари, за да може да гарантираме, че всички заинтересовани страни ще знаят как да кандидатстват, как изглеждат процедурите, кои са най-ускорените процедури. Има и много нововведения в Хоризонт Европа. И тук не говорим само за разликата между източна и западна Европа, тъй като съм разговаряла с професори тук в Брюксел, които не са наясно, че могат да вземат участие в проектите. Така че, смятате ли, като Генерална дирекция научно-изследователска дейност да се вземете активно с организацията на подобни семинари и конференции? И как смятате, че можем да гарантираме, че всички евентуални, всички потенциални бенефициери са по-добре запознати с програмата Хоризонт Европа? И последният ми коментар. Спомняте си формулировката, в Хоризонт Европа, а именно постоянен обмен на информация между Европейската комисия и Европейският парламент. Ние сме готови за тази задълбочена за задълбочен обмен на информация в Европейската комисия, но как си представите, че ще протече този процес? Как може да гарантирате, че Европейския парламент ще играе по-активна роля в процеса на работа и то от най-ранен етап на Хоризонт Европа. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо Карвайо, от името на господин Елер. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, господин Паке, за изложението. Благодаря ви за готовността да работим заедно. Поздравления и за отлично свършената работа и на вас и на комисаря Моетъш. Програмата Хоризонт Европа е наистина отлична и може да разчитате на нас възможно най-бързо и по възможно най бициозен начин да приключим с все още несвършената работа. Имам няколко въпроса от името на докладчик господин Елер. Първият въпрос вече беше споменат от господин Ника. Става дума за подготовката на стратегическият план. В Законодателният акт за установяването на Хоризонт Европа и ясно се разпорежда гарантирането на изчерпателен обмен на информация между Европейския парламент и Европейската комисия. Не е ясно обаче как точно се осъществява този обмен на информация с Европейския парламент. По-ясно е какъв, е обменът на информация с а, националните органи. Споменахте поканата ни за участие в а, дните на нещователската дейност и инновациите, но ние не сме заинтересована страна, ние сме европейска институция, орган с законодател, така че искаме да е, да стане по-ясно как си представяте обменът на информация между Европейския парламент и Европейската комисия. Вторият въпрос е свързан с пилотния проект за сътрудничеството в областта на музейната дейност. Този пилотен проект беше включен в споразумението, постигнато на тристранните преговори по Хоризонт Европа, беше подкрепено от всички политически групи на Европейски парламент и тази идея беше част от споразумението след това беше включено и като бюджетно изменение под формата на пилотен проект, подписан от господин Елер и господин Ника. И бяхме изненадани от това, че проектът беше е включен в класификацията от вашата служба в категория С, което означава, че конкретно ще е трудно да се осъществи този пилотен проект. А за нас това е важно, тъй като регламентът е едно нещо, но конкретната подготовка трябва да започне и този пилотен проект е от ключово значение в контекста на подготовката. Така че може ли ни обясните какво точно се е случило? А сега в качеството си на координатор бих искала да ви задам три въпроса. Първият е свързан с МФР. Както знаете, искаме възможно най-амбициозна МФР, но за целта трябва да сме добре подготвени чрез контакти с заинтересованите страни в държавите членки. Този процес на подготовка е продължителен и е, бих искала да ви попитам какво прави Европейската комисия, за да гарантира, че този процес ще постигне е, задоволителни резултати. Един от начините да, те, да постигнем амбициозни на финансиране за научно-изследователската дейност като цяло е не само чрез по-голям бюджет за програмата Хоризонт Европа, но като гарантираме, че в научно-изследователската дейност и в частност иновациите са включени и в други раздели на МФР. В това отношение полезните взаимодействия са много важни, но не е достатъчно да кажем подкрепяме такива полезни взаимодействия. Трябва да се положат доста повече усилия, за да се гарантира съвместимостта на регламентите, за да се гарантира съвместимост между вашата работа и работата на другите генерални дирекции. Така че как конкретно насърчавате този вид полезни взаимодействия? Вторият въпрос е свързан с по-конкретните измерения на този стратегически план. Фактът е, че Настояваме Европейския парламент да играе по-важна роля не за нас като отделни лица, а защото е най-добрият начин да взема участие цяла Европа. Всеки един от нас представлява отделен регион в Европа. Ние представляваме целият Европейски съюз и участието на нашите граждани чрез Европейски парламент за нас е много важно и ще бъде все по-важно при определянето и изготвянето на мисиите и на партньорствата за да гарантираме, че тези инструменти са възможно най- прозрачни и че тези инструменти няма да задълбочат разминаването в отношението на изследователската на научно-изследователската дейност в Европа. Хоризонт Европа беше важен проект, но той не можа да отрази е, цялото разнообразие на Европа. Ето защо искаме да определим мисиите и партньорствата по нов начин, тъй като към момента мисиите и партньорствата насърчават и привилегироват заинтересованите страни, които присъстват тук в Брюксел, тъй като те могат да участват в дните на световската дейност и на иновациите, могат да са контакт с вас и това е чудесно, но ние трябва да достигнем и до заинтересованите страни, които са по-далече които не са пряко представени в Брюксел. И затова е много важно да гарантираме, че нашите програми са възможно най-отворени и прозрачни. И по този начин да намалим пропаста, а не да я засълчаваме. И следващия ми въпрос е, е свързан с а, а, KIC и EIT. Знаете, че подкрепяме и двата и а, общностите на знанието, иновациите и а, Европейската общност на иновациите и технологиите. Благодаря ви, госпожа Добройова. Благодаря ви много за изказването, господин Паке и добре дошъл в нашата комисия. Сигурно ви е направо впечатление, че по време на преговорите за Хоризонт 20, че моята група Renew Europe е голям поддръжник на тази програма. Въпросът е да балансираме документа, защото програмата включва всичко, започвайки от малки и средни предприятия, минава през научните изследвания, квантовите компютри и така нататък. Наистина програмата е много сложна, особено за новите колеги, признавам. предстои още много работа. Бюджета, синергиите с други програми, защото това е много важно. Участието на трети държави, тези проблеми трябва да бъдат решени. Особено последното е, е много важно за моята група, тъй като много от нашите членове са от Обединеното кралство и те се интересуват много от а, бъдещето на Хоризонт Европа. Какви сценарии а, подготвяте? Още нещо, което господин Ника вече спомена. Искам да поставя акцента върху широкото участие на парламента в процеса на стратегическо планиране. За това се надявам да информирате парламента многократно през предстоящите месеци. Наистина ви желая следващия комисар по научените изследвания да бъде толкова ентусиазиран, колкото комисаря Младеж. И това ме води към третия ми въпрос – Смятате ли, че Европейския институт за иновации и технологии трябва да стане част от портфейла на, новия комисар? Вие бихте ли се радвали това да стане? Благодаря ви от името на моята група. Благодаря, госпожа Таудинг. Благодаря, че сте тук днес, господин Паке. Хубаво е, че финализирането на програмата Хоризонт Европа вече навлиза в е, заключителна фаза, но, както казахме, има предизвикателства пред нашето общество и научните изследвания ще помогнат да се справим с тях. Но други важни въпроси са също и борбата с социалното неравенство и запазването на конкурентноспособността на Европа. За мен е важно програмата Хоризонт Европа да е насочена към изпълнението на тези две цели, за да подобрява живота на гражданите. Както вече казаха колегите, аз също искам да подчертая колко е важно да се включи парламента в стратегическото планиране. Както подчертаха много колеги, Смятаме, че парламента може да играе съществена роля не само в диалога с комисията, но и в а, а, изготвянето, очертаването на силуета на стратегическия а, план. За нас а, също така е изключително важно европейските граждани да участват в формулирането на хоризонт Европа. Два въпроса имам. Как комисията ще гарантира, че парламентът ще участва редовно в изготвянето на стратегическия план? И второ, искам да, почет... Е, да задам въпроса във връзка с климатичните изменения сегашната програма Хоризонт ще е, няма да изпълни целта от 35% намаляване на емисиите. какво ще направи комисията, за да може е, да, да, да гарантира, че програмата ще изпълни тази цел? Господин Борге. Или някой, който да го замести? Не. Добре тогава, господин Краснодепски.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 Имах възможност да участвам в дискусията за Хоризонт Европа. Никак не е лесно, напротив, много е сложно. Благодаря на колегите Ника и Елер. Успяхме да постигнем резултати за въгледобивните райони и затова искам да ви попитам в каква степен възнамерявате да се е, да поставите фокуса върху бившите въгледобивни райони, особено с оглед на нисковъглеродната економика. И също така и във връзка с с предстоящите обсъждания във връзка с енергийния пакет ще има голям натиск. Много високо ценя сътрудничеството, което присъства в Хоризонт Европа. Госпожа Матиас. Килонс. Olá, seja bem-vindo, assim como toda a equipa que está aqui, que, com quem negociamos uh, este programa. Uh, eu quero fazer-lhe uma pergunta muito específica, aproveitar que já outras foram feitas e que tem a ver precisamente com um, uh, o tema que nos traz aqui, que é o plano de de estratégia. Não, em vez estratégico. que вече тук става дума за стратегическия план за актуализирането на Хоризонт Европа, осъществяването на този хоризонт. И моето искане, всъщност въпрос, касае един, една тема, която сме подчертавали други в а, рамките на предишните програми, особено Хоризонта 2020 нещата са различни в различните страни. Не става дума само за ресурсите, за научно-изследователската дейност и развойната дейност, но също и що се отнася до процедурите по консултациите и участието в актуализирането на програмите. И от тази гледна точка, преди че вече сме в на етапа на консултациите и вече ще приключим първия етап, до 11 септември с консултацията онлайн, какво всъщност беше направено по тази процедура в рамките на Хоризонта Европа, за да се коригират някои от проблемите, които бяха регистрирани в програмата Хоризонт 2020 и в предишните рамкови програми, за да може да се гарантира едно по-равноправно участие на различните заинтересовани страни и различните страни. Какво направи комисията за да гарантира такава, такава ситуация за различните страни? Защото ако искаме да има инвестиции в една програма, която да е по-справедлива и се обърнем към различните държави чайки да го направят, тогава Европейската комисия ще трябва да даде пример, като коригира някои програми вече от миналото. И какво е направено по-конкретно, за да се коригира ситуацията и какви идеи се очертават за бъдещето? Благодаря. Сега ще ви дам. А благодаря ви за, за изказването, господин Бузък. Ако желаете, една минута. Благодаря ви, господин генерален директор, за изложението. Поздравления за вас и за комисията по време на румънското председателство успяхме да случим споразумението преди изборите. Три въпроса. Европейския институт за иновации и технологии за първи път е включен в програмата Хоризонт е, Европа. Това може да подкрепи института, да го заздрави или да го отслаби. И сътрудничество с Европейския е, съвет е, е, по иновациите. Но много е важно да се следи развитието на института, защото той сега е в отговорността на програмата за иновации и комисара за иновации. Второ. Важно е да се е, е, разшири участието, тъй като института беше много активен в източна е, Европа, в Португалия. Затова беше много. Затова е важно да се разшири дейността му и да наблюдаваме как върви това разширяване. Голям резултат постигнахме през март в това отношение по време на нашите преговори. И трето, по втори стълб бихме искали да се включим ние от Европейски парламент с предложение – защото се срещаме с съветите за научни изследвания от промишлеността, от регионите и така нататък. И е, разполагаме с повече информация в определени области, повече отколкото понякога има комисията. Така че виждате ли а, а, място за такова сътрудничество по конкретни въпроси, например въгледобивните райони? Съвсем накратко искам да припомня някои теми, които вече бяха упоменати от колегите, и да кажа, че те са от общ интерес, както каза и колегата, и представителите на различни групи. И става дума за проблема за а, мисиите в областта на развитието. Те трябва да отговарят на обществен интерес защото има, да има възможност да се използват резултатите, да се подобри нашия живот също и економиката и живота на хората. Това са синергии, които изискват ресурси, програми за местно развитие. Ние трябва да направим по-добро сближаване, но иначе ще има голямо объркване и това и само искам един въпрос да повдигна. Може да говорим аз съм малко притеснена от това как ще бъдат използвани финансовите инструменти, защото общественият капитал трябва да насърчи също и частния капитал, но ние трябва да го използваме, да използваме обществения капитал. И така че е много важно да се намерят нови начини за финансиране, за да се справим с новите действителност това е малко деликатен въпрос и трябва, ще бъде много интересно за всички да разгледаме тези теми. Господин Грудлер. Благодаря, госпожо. Господин генерален директор, благодаря за вашето експозе. Исках да ви поставя един конкретен въпрос, свързан с това, че на 28 съвета пожела да засили ролята на Европейския съюз да развие международното сътрудничество в областта на космическата област и да признае всъщност този въпрос като катализатор на една по-конкурентоспособна европейска економика. Може да ни кажете какви са основните приоритети, които виждате в тази област. Ако може да ни кажете нещо за бюджета, който се предвижда за извъземното пространство, тъй като има много спешна нужда в момента да се инвестира в промишлеността в Европа. А и да ни кажете как ще стане всичко това, как ще се прилага всичко това, като знаем, че ние сме убедени и вие и аз в стратегическата роля на извънземното пространство за Европа. Uh, Благодаря, господин Алимо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Паке за неговото изложение. Вие казахте, че научните изследвания трябва да е, имат по-голямо въздействие върху обществото. Напълно съм съгласен с вас. За целта е добре инвестираните средства да се координират с политическите цели. Аз а, съм докладчик а, по регламента за Интеррек. А, и много обсъждахме компонент 5 е, интеррегионални инвестиции. Това е пътя от научните изследвания към а, е, успешни продукти на пазара а, е, и това този път да стане по-лесен. Въпросът ми към вас е а, има ли а, роля, която играят хората а, от Хоризонт? в това отношение. Благодаря, госпожа Вайс. Не е тук, господин Маринеско. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, господин Паке. Знаете, че се интересувам от е, партньорствата. Имате ли критерии или правила, е, по които да решите Кои ще бъдат партньорствата? И какво ще стане за GTI, за космоса? Благодаря. Моля за ясен отговор. Господин Краснодепски. Господин Маринеско вече зададе моя въпрос. Аз също се интересувам от партньорствата. Как, как, как, как стигате до списъка? и един въпрос във връзка с финансирането на партньорствата. Господин Япс. Благодаря, господин Пеке. Бяхме впечатлени от начина по който включвате заинтересованите в стратегическото планиране, защото проектът е много амбициозен Имам два специфични въпроса. Във връзка с процеса на стратегическо планиране, до каква степен а, so innovation gap and so on and so forth, but also with the US and China and possibly other. Знаете, че се конкурираме в глобален мащаб с големи е, играчи. И втория ми въпрос е Европейския съвет е, също участва. На къде са насочени парите за сближаване и а, хоризонта Европа? А, е, също така е на лице концепцията за разширяване. Къде отиват тези пари? 3,3% по трите стълба. Има ли още нещо? Какво смята комисията за възможните синергии между средствата за сближаване и средствата за хоризонт е, Европа. Зависи това от критериите за докладване, начина по който докладват е, учените. За какво става дума? За засилване на националните контактни точки? Заобщо какви са предпочитанията на комисията в тази връзка? Uh, you owe me one minute. <laughs> Um, now I have uh, two other, two other two speakers. Имам още двама желаящи да се изкажат. Госпожа Бантинг. След кое и е, след това още един колега е спиран. Госпожа Бантинг. Благодаря ви. Много съм впечатлена от амбициите и приветствам а, това, че научните изследвания трябва да водят до повече резултати. Аз се боря срещу Бексит и трябва да ви попитам следното. Господин Младеш наскоро каза, че края на преговорите Европейски, е, Обединеното кралство ще остане в Европейския съюз, затова има право и задължение да участва в програми от типа на Хоризонт е, е, Европа. Това е изключително важно за шесте големи британски университета, защото те са водещи партньори или участват е, в проекти на стоеност 100 милиона е, евро. Не мога да приема, че Брексит ще се случи. Брексит не е неизбежен. Ако се случи, какво ще стане с тези проекти? Какво ще стане с екипите, които работят по тях? Втори въпрос. Някои а, а, конкурси все още са отворени. А, ако се случи Брексит, проектите, които са подадени от Обединеното кралство, ще бъдат ли третирани наравно с останалите? С ужас чух, че само 3% от научните изследвания, финансирани по хоризонт, са били успешни. Не искам да кажа, че успеваемостта трябва да е 100%, но 3% е шокиращо малко някои грешки, разбира се, са допуснати от учените, но други може би от комисията, която би трябвало да следи какво ще направите, за да увеличите процента на успешните проекти по хоризонт. Една минута, като се каже, нека да е една минута. Госпожа Чех. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви поздравя за това, че се борите с рака. Аз съм унгарка а, и Унгария, въпреки изявлението, които прави, не прави достатъчно за грижата за пациентите и за научните изследвания. Биха ли могли средствата да се допълнят от други инструменти, например от програмите за сближаване – за да се осигури достъп до грижа за всеки европейски а, пациент. Е ли това приоритет за вас? И накрая госпожа Калве. Първо, благодаря ви за това, че сте тук и поздравления За да могат мисиите да бъдат успешни, имаме нужда от синергии и мултидисциплинарност. Сегашната система обаче не е базирана на мултидисциплинарността. Напротив, имайки това предвид, мислите ще задълбочат разликите. Планирате ли някакви дейности, с които да накарате държавите членки да работят мултидисциплинарно, за да могат да се възползват от системата с мисиите? В противен случай ще бъдат задълбочени различията, които съществуват и сега. Е, господин Пак, аз ви обещах, че въпросите ще бъдат много интересни. Имате думата сега да им отговорите. Благодаря ви, уважаеми, господ... уважаеми член на Европейски парламент. Благодаря ви за проявения интерес и многобройните въпроси, които ясно показват интереса и ангажираността на вашата комисия. Те потвърждават и нуждата от редовен диалог и отново потвърждавам и към на вас, госпожо Карвайла, и на вас, господин Ника, че сме на ваше разположение. Аз самият, екипът ми, разбира се, не искам да, да поемам подобни обещания от името на следващията комисар, но съм убедена, че и той ще е готов за този диалог. Те винаги са много полезни за нас, било то под формата на работни групи или под формата на целия, цялата комисия. Това зависи по-скоро от вас, госпожо председател, но пак ще да подчертая, че службите на Европейската комисия са изцяло на ваше разположение и са готови активно да работят с вас и да чуят вижданията ви, за да може да се възползваме от вашите контакти в държавите членки, познанията ви, за да подобрим документа и целият процес на стратегическо планиране. През едните 6 месеца има доста възможности е, за това. И както вече казах от самото начало, като институция е, приехме предварителното споразумение много рано и сега имаме нужното време и разполагаме с възможностите да разгледаме стратегическото планиране възможно най-подробно. Е Мнозина вас казаха, че все още не сме приключили работата. Напълно се прави. Има още редица разпоредби, които все още не са обсъдени от парламента и съвета, като международното сътрудничество, асоциациите, полезните взаимодействия и, разбира се, още по- по противоречивият въпрос за бюджета, както за общия бюджет, така и за разпределението на бюджета в рамките на програмата. Така че ще ни трябва, трябва още доста да поработим през едните седмици и месеци, което в голяма част е свързано и с по-общият напредък по МФР, който далеч надхваля моите правомощия и няма да коментираме ФР като цяло. Но мисля, че ще е много полезно за вас, като на Българския парламент, ако искате, разбира се, но за нас, като е в Европейската комисия, е много важно да подчертаем добавената стойност на Хоризонт Европа, а тя очевидно е европейското измерение на научно-изследователската дейност, както винаги е било до сега, както и обединяването на най-добрите европейски учени в рамките на е, Европейският научно-изследователски съвет, който даде възможност на Европа действително да развива на възможно най-добрата наука, наука на възможно най-високо равнище. И това трябва да може да се случи конкретно чрез мисиите и партньорствата научно-изследователската дейност и иновациите се подкрепят в, в рамките на цялата програма, след което се превръща в много конкретни предложения, научно-изследователски иновационни предложения, които да се превъплатят в политики по целият спектър и в частно да се, да се насърчат, насочат към климатичната, екологична и социална трансформация. Този преход, както, знам, е, както знаем, е основният приоритет както на Европейски парламент, така и на новоизбраният председател на Европейската комисия, госпожа Фон дер Лайен. Така че налече са ключовите елементи за отстояване на възможно най-амбициозен бюджет. Госпожа Каравайо и Останали други колеги споменаха полезните взаимодействия. Да, Хоризонт Европа е най-големият нашатовски проект в света и трябва да се гордаем с него и да сме амбициозни, но трябва да се да е в полезно взаимодействие с инвестициите на национално равнище, по-голям част, които отново идват от европейския бюджет. И също така трябва полезните взаимодействия не само да бъдат идентифицирани, но и да бъдат активирани. Било то с регионалните фондове, с механизма за свързване на Европа, фонда за селско стопанство, всъщност всички програми на, с финансиран от европейския бюджет имат полезни взаимодействия с Хоризонт Европа. Когато подготвяме нужда изследователски проекти. Във всеки един момент трябва внимателно да разгледаме как останалата част от МФР може да допринесе за постигане на желаните резултати. И между другото спомена да спомена в встъпителното си изказване, че в Европейската комисия начинът по който подготвяме Хоризонт Европа е радикално различен от начинът по който подготвяхме Хоризонт 2020. Хоризонт 2020, като беше също много мащабна програма, но тя беше съставена от различни подпрограми, като Европейската иновация, да, Европейския институт за иновации и технологии, има отделни проекти по отношение на климата, на енергетиката, на околната среда и те се ръководят от различни отдели на Европейската комисия, координирани помежду си, разбира се, но все пак отделни отдели. В процес на, изготвяне на Хоризонт Европа в Европейската комисия решихме, че няма да организираме проекта и бюджета в, в рамките на отделните отдели на Европейската комисия. Тоест няма някой генерална дирекция, който отговаря за Хоризонт Европа, включително и ние дори ние нямаме част от бюджета, което ни дължава, но и ни позволява да работим в сътрудничество и по този начин да подготвим приоритетите на бъдещата сътрудничество по нов начин. Този подход е радикално нов и вече много промени статуквото през последната година и го споменавам по отношение на полезните взаимодействия, тъй като този метод на работа дава възможност самото начало да има по-добро познаване на останалите програми. И в Европейска комисия това е много важно и още в по-голяма степен включва в дебата по хоризонта Европа на темите, които са важни на политическо равнище в момента. И сега на етапът на съизготвянето на стратегическия план с държавните страни с подкрепата на Европейският парламент, съвета и държавите членки пред в този процес мога да ви уверя, че полетите взаимодействия ще са особено важни. Знам, че полетите взаимодействия зависят от законодателството и че е, трябва да гарантираме, че те наистина се насърчават по възможно най-добър начин и че полетите взаимодействия като част от е, Хоризонта Европа могат да бъдат преразгледани. Работата се върши на техническо равнище, но преди всичко е, е регулаторната рамка, но тя е съпъствана с съвсем конкретна работа и от тази гледна точка мога да ви уверя, че новия поход на Европейската комисия дава възможност за нужното сътрудничество. Такова сътрудничество има и с държавите членки, като той е с изготвянето на програмите, но и изпълнението им и за това целият процес на стратегическо планиране е толкова отворен, за да даде възможност именно за тези полезни взаимодействия. И в този контекст са няколко думи за разширяването на програмата, споменато от някой от вас. 3,3% е бюджета. Това е един голям бюджет, който е чудесен резултат от преговорите. Комисарият вече да предложи отвояване на бюджета, вие предложите допълнително увеличаване и така стигнахме до 3,3% от бюджета. И така продължаваме да работим по различни проекти, като например обединяването в е, екипи, побратимяването и други методи за сътрудничество. А сега се дава възможност за разширяване на полето на действие на консорциумите и според нас това ще е важна стъпка напред, за да се гарантира по-широко участие. Но самият пакет за разширяване не е единственият начин, по който може да гарантираме възможно най- добро участие на всички особени страни от цяла Европа. Това беше въпрос, зададен редица от вас. На първо място и преди всичко е важна прозрачността на процес на стратегическо планиране. То не се извършва, извършва при закрити врати и всички и университети и научни изследователски центрове са запознати с него, поканени са, участват и още на този етап вече започваме подготовката на на прилагането на програмата в цяла Европа и се надяваме, че държавите членки ще са много по- ще вземат много по-активно участие, като разбира се това зависи от самите държави членки. Ние предлагаме нужната техническа подкрепа чрез мрежата за сътрудничество в държавите членки. Се надявам, че и държавите членки също ще поемат своят ангажимент и ще съблюдават, че и техните научни общности са, вземат активно участие в цялостния процес. Държа да подчертая също така, че е много по-актив, много по- приобщаващият процес на планиране на Хоризонт Европа, много по- гъвкав, благодарение за което вие приехте, ще ни позволят да отговорят на някои притеснения, да веднъж да в Европейския парламент, като например как се вписват хуманитарните науки. Това не е разписано в законодателният акт. Дадохте отворена врата тук и в момента активно работим с вас, с администрация на държавите членки, за да гарантираме, че, приори... че са приоритетите за изпълнение всички тези аспекти са добре обхванати и че по този начин ще гарантираме възможно най- широк приложение на програмата. Успехът на програмата не зависи от постигнатите резултати, а от успеха при природата на подбора. И, за съжаление, при много тръжни процедури имаме много сериозни проблеми с равнището на успеваемост на етапа на подбора при процеса на подготовка на Хоризонт Европа днес обсъждаме политическите приоритети, но разбира се, ще отделим и много време за да, за да разговаряме с а, а, държавните страни за конкретната методика на работа, т.е. грантовете и процесът на сътрудничество, като се надяваме по този начин да се увеличи процентът на успеваемост. Имаше няколко коментара за международното сътрудничество и Брексит. Тази тема, разбира се, е много политическа и много противоречива. Мога само да кажа, че към момента Обединеното кралство е държава членка на Европейския съюз и напълно участва в програмите и в процедурите за заявяване на интерес. В случая на отегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз, научно център от Обединеното кралство ще продължава да участва в програмите до краят на програмата Хоризонт Европа, т.е. 2030 година. Това разбира се, ако бъде изключено споразумението за оттегляне. Ако обаче се стигне до Брексит без сделка, ще трябва да се... По принцип, Обединеното кралство вече не е част от Хоризонт Европа и тогава вече трябва да се разгледа всеки отделен случай, за да види как Обединеното кралство като трета страна може да продължи да участва. Така че сценарията за Брексит без сделка е сценарий, който ще доведе до повече проблеми, отколкото сценарият за отегляне. Като се има предвид политическата декларация за бъдещето на Обединеното кралство. научно дейност е заявена с основните приоритети за дейност, която трябва да продължи бъдещото ни сътрудничество, така че Европейската комисия е напълно подготвена, когато се стигне до обсъждане на по-общо сътрудничество, когато казва за бъдеще да а, има и конкретни разпоредби за научно дейност. Има такива разпоредби, предвидени в предложението на Европейската комисия. Те, разбира се, трябва да бъдат договорени с а, а, съвета и парламента. А по отношение на сътрудничеството с други трети страни, индустриални страни, които имат добра научно-изследователска база, такава възможност няма в хоризонт 2020, но има такава възможност в хоризонт Европа и това ще бъде, разбира се, ще бъде отправната точка за бъдещите ни взаимоотношения с Обединеното кралство. Към момента, разбира се, вниманието ни е съсредоточено върху едните няколко седмици. Няколко важни думи за включването на на климата в всички аспекти на програмата. Ще се опитам да довърша в телеграфен стил. Повсеместното включване на климата все още не сме постигнали нужните цели в рамките на програмата Хоризонт Европа. Ще надяваме се да подобрим резултатите си към край на процеса на изпълнение за Хоризонт Извинете, се надяваме да постигнем подобрение към 2020 година. Междувременно нямаме някакви конкретни административни предложения, но съвсем ново и различно в Хоризонта Европа е по-общият контекст, в който ще се изпълнява програмата. Знаете, че най-важният приоритет за новоизбраният председател на Пъстата комисия е новата зелена сделка и на изследователската дейност и иновациите ще бъдат основен двигател чрез предоставяне на нови социални възможности и важен економически тласък за осъществяване на тази нова зелена сделка. И в това отношение трябва да гледаме много амбициозно на измеренията, свързани с климата на новата програма. Безспорно няма съревнование между EIT и EIC. В началото имаше доста споро в това отношение, но Европейския институт за иновации и технологии играе ключова роля в триъгълника на научно, научните познания в Европа. Ще трябва да продължаваме да насърчаваме работата на института, поне такова е предложението в на Европейската комисия. И сега Европейския институт за инновации и технологии вече цяло, част от цялостният процес на тръчко планиране, който не се случва изолирано и се надяваме също така, че приносът на общностите за познание и иновации може да бъдат по-добре взети в предвид било то в рамките на работата на Европейския на институт на за иновации и технологии. Така че се надяваме да има по-добри партньорства и сътрудничество, което да е още по-гладко, колкото беше до момента. Поне така ние гледаме на нещата в Европейската комисия. В момента Европейското за иновации и технологии зависи от един комисар, а съветът за иновации зависи от друг, така че се надявам да има промяна в това отношение, но как ще изглежда за бъдеще не мога да знам и не мога да коментирам. Няколко думи за регионите, в които въглищата са и минутата са много важни и тези региони в преход. Ще просим нужните ресурси, за да подкрепим прехода в тези региони. Това ще остава важен приоритет за бъдещата ни работа. Благодаря ви, госпожо председател. Съжалявам, че не можах да отговоря на всички въпроси. Оставам на ваше разположение за пряк, пряк раз, разговори с останали и няколко думи на френски. Е, Разбира се, това е приоритет за институцията. И преговорите са част от един клъстър от програмата. Това е промишленост и извъзвено пространство. Това са 15% бюджета. Разбира се, наличните ресурси за земното пространство е част от бюджетния процес, но също така и от стратегическото програмиране, тъй като ресурсите за тази област не трябва да бъдат ограничени до този клъстър. Всъщност, е, извънземните, извънземното е, пространство е важно за всичко, и за сигурността, и за комуникацията. Това е много важно. Така че, е, струва ми се, че ще се намерят и други пари от програмата, но е непродуктивно в момента да се изготви един конкретен бюджет, но има оговорка между институциите и много колеги сътрудничат в тази област. Това е важно и за господин Радецко, като партньорство за околоизразеното пространство. И това трябва да бъде също потвърдено. Благодаря за time or uh, willingness to cooperate and your answers. Dear colleagues, it's just the beginning. Благодаря. Колеги, това е само началото. И тъй като това е сложна тема. Always arise in Europe. Now, this suspends our meeting now, and I wait for you back at 2.30. Thank you very much.